Откривам заседанието. Нека кажа първо, че компетентните власти на Польша са се обърнали към председателя с искане да отпадне имунитета на господин Роберт Иваскиевич в контекста на процедура за административно